насилане. Трябва да имаме една положителна визия за Европа и за Словакия. Европа да е мястото, където хората да искат да живеят, да работят и да отглеждат децата си. Смятам, че всички сме съгласни да споделим тази визия, но вече трябва да пристъпим и към действия, не само думи. Образование, социални услуги. Всичко това трябва да функционира така, че всички слоеве на обществото, включително и най-уязвимите, да могат да живеят достоен живот. Благодаря от името на Алианса за либерали и демократи София Инфелд. Благодаря, господин Пелегрини. Много се радвам, че сте тук. Ние не веднъж сме се виждали. През последната година, след драматичните събития във вашата страна, убийството на Ян Кушък и Мартина Кузлова, Бих искала да кажа, че аз съм посещавала вашата страна като председател на групата за наблюдението в областта върховенство на закона. Нека кажа, че за мен Словакия и словаците са много близки до сърцето ми. Аз съм съгласна с голяма част от казаното от вас. Няма източна или западна Европа, има само една Европа. И е крайно време всички да го проумеят, особено в Западна Европа, където те като чили не виждат едната страна. Много благодаря за вашето изказване. То беше амбициозно, проевропейско и също така от него става ясно, че Европейският съюз трябва да бъде нещо много повече от технократско сътрудничество. Ние имаме нужда от един истински политически съюз, за да дадем отпор на предизвикателствата. Само така ще бъдем глобален лидер. Вашата реч беше прекрасна, но истинското лидерство се проявява не на думи, а на дела. Във вашата държава виждаме доста голямо разделение. Има едно тегляне в различни посоки. Това е моето впечатление като председател на групата по върховенство на закона. Виждам, че има и положително развитие. Институциите в Словакия за гражданско участие са много добре развити и тук трябва да похваля словашкия народ. Но остават и доста проблеми. Ще възникват и нови проблеми и аз искам да ви насърча да продължите да водите със същата убеденост, за да откликнете. Вие всъщност държите ключа към бъдещето на Европейския съюз и от вашия избор зависи не само бъдещето на вашата държава, но и на целия Европейски съюз, защото от вас зависи кои сили ще наделеят. Вие сте на кръстопът – затова ще ви попитам, нима искате да се присъедините към редиците на тези, които желаят да разрушат Европейския съюз, водени от материални интереси, а не обществения интерес. Тези, които понякога са и корумпирани и свързани с организираната престъпност, или искате да бъдете запомнен като един смел лидер, който е повел държавата напред – и я е превърнал в модел за другите. Какво избирате вие? Старата Европа или новата Европа? Аз наистина се надявам, че вие ще изберете тази нова Европа и ще се отделите от господин Фицо. Ще покажете, че в Словакия има нов човек, който е поел ръководната роля. Много е важно също така да бъдат съдени виновниците за убийството на журналиста и неговата годеница. Не самите преки извършители, а тези, които са замислили убийството. Също така трябва да се помисли за номинациите на 14-те съдии в Конституционния съд. Искам също така да ви насърча да промените законодателството за медиите. В крайна сметка е важна свободата на словото. И накрая ви моля наистина да проведете разследване, да се види кой е виновен за убийството на Ян и Мартина, да се борите с корупцията и всички други проблеми. С други думи, аз поставям отговорност пред вас. Вие трябва да изберете. Самата аз се ангажирам да работя заедно с вас и с гражданското общество в Словакия и по време на следващия мандат, за да поведете Европейския съюз напред. От името на зелените Ска Келер. Благодаря, господин министър-председател, за участието ви в дебата по бъдещето на Европа. Бъдещето на Европа има различни аспекти. Един от тях е демокрацията, защото начинът по който Европейския съюз третира демократичния дефицит определя неговия път. Демократичните процедури трябва да бъдат укрепени в Европейския съюз, но въпросът е как да се справим с държави, които искат да се върнат назад и да ощетят гражданските свободи. Е, в Унгария е най-лошият пример, но има, големи, има много примери и в други държави членки. Нека не си затваряме очите за това, което се случва в областите на правото на събиране, на изразяване, медийната свобода. В Словакия журналист бе убит заради разследващите разследването, което правеше, разследване свързано с корупция, което надявам се никога да не се случи в Европейския съюз повече. Е, това трябва да се обсъжда на европейско равнище, защото в Будапеща, Варшава, в Букуреща има граждани, които се надяват Европейския съюз да помогне, е, да им помогне да ги чуе, защото техните правителства не ги чуват. Това са граждани като всички останали. Но вместо Европейският съюз да помогне, Европейският съюз се занимава с политически ежби. Трябва да ги надживеем, трябва да ги надхвърлим и да се обърнем към всички граждани. За това Моята група, моята политическа група предлага създаването на експертна група, която да се занимава с демокрацията във всяка държава членка, да изготви препоръки преди това да е късно. Тази комисия би трябвало да може и да налага санкции при необходимост. Но също така трябва да погледнем и фондовете на Европейския съюз, защото някои правителства се ги използват за прилагането и провеждането на свои проекти за облагодетелстване на определени хора. Вие споменахте Кохезионния фонд. Той е много важен за много граждани, за много граждански инициативи и проекти. Европейските фондове са важни навсякъде в Европа. За това трябва да намерим един разумен начин да ги подкрепим без да ощетим европейските граждани. Ние трябва да накажем правителствата за нередностите. Е, комисията трябва да помисли за по-правилното разпределение, така че парите да стигат до, до гражданите и гражданите да не трябва да плащат за греховете на националните правителства. Е, намаляването на фондовете е най-лесният отговор, но това е всъщност връзката между гражданите и комисията и може би тя трябва да стане пряка и във фондовете не бива да се намесват правителствата. Вие говорихте за сплотеността и разбирането в Европейския съюз. Това е много важно. Наистина хубаво е да се укрепят тези идеи, включително и на равнище съвет. Много от инициативите на парламента се блокират в съвета. Вие говорихте за свободата на медиите, борба срещу измамите и корупцията – това са неща, които трябва да се случат не само в Словакия, а и в други страни. Това са спешни мерки са необходими. Вие говорите за реформи, които предстоят. Така е. Важно е да се продължи и разследването на убийството на Ян Кушняк и Мартина трябва да се намерят поръчителите на убийството и те трябва да бъдат предимно наказани. Благодаря. От името на Обединената левица, госпожа Конечна. Děkuji, pane premiére, eh, za to, že jste dnes mezi nás zavítal a... Благодаря, господин министър-председател, че сте тук сред нас днес. Много се радвам, че чух гласа на Централна Европа и на Вишеградската група. Много са неверните неща, които чуваме тук и много се радвам, че вашата реч показва, че не трябва да демонизираме Вишеградската група, а да разгледаме и тяхната визия за бъдещето на Европа. Европейският парламент отдаде е, почет на паметта на словашкия журналист и неговата партньорка. Надяваме се, че тяхното убийство ще бъде разследвано достатъчно бързо. И е, това безспорно е, се отрази и ще се отрази на функционирането на словашката държава. Тя е автономна, суверена и е, ще работи за изпълняване на демократичните принципи, на базата на които е създадена. Вие изготвихте и проект е, за е, безплатно първоначално образование за економически растеж във вашата страна намалява и безработицата. Работи се сега по споразумението за минимално заплащане. Тоест, ние трябва да отчитаме всички тези измерения, когато си създаваме образ за вашата държава. Обърнахме да се миналата седмица с, с призива към Европейския парламент да спазва демократичните принципи и да остави Словакия да действа независимо. Надяваме се, че разследването на убийството на журналиста Куциек ще се развива именно в такъв дух и Словакия ще получи помощ, ако я поиска, а няма да бъде само осъждана и оценявана. Страната си поема сериозно ангажиментите и в момента всички европейски страни имат нужда от помощ. Вие не се поколебахте да дойдете тук и да изложите своята визия за Европа в тези трудни времена. Бъдещето на Европа трябва да ще се определя също и от толкова важното гласуване в момент в Обединеното кралство. Европейската комисия остава твърде отдалечена от гражданите. Парламента няма право на законодателна инициатива и за това Европа не е достатъчно социална и демократична. Необходимо е да се работи и за климатичните промени, и за променята, промяната в географски зони, които е, са били е, плодородни, а сега започват да се превръщат в пустини. Ние трябва да поддържаме гражданите си. Комисията оглеждаше повече от половин година положението в Европейския съюз. После отидоха още, още време е, с е, кризата с бежанците. Сега е, се подготвяме за избори. Не е това начина да се прави политика за европейските граждани. Трябва да си даваме сметка, че те не разбират много как функционира Европейския съюз и ако се работи повече за така наречената гражданска инициатива, смятахме, че ще има повече резултат, но останахме разочаровани. Има нужда от преструктуриране на Европа за решаване на вече съществуващите проблеми. Благодаря ви, че дойдохте тук, е, господин е, премиер, и се надявам, че е, ще говорим не само за това какво Словакия трябва да прави, но и какво всички трябва да направят. Господин Паксас. Господин председател, господин министър-председател, Основният въпрос пред нас днес, въпрос на който наистина трябва да дадем отговор и няма много време, е въпросът защо. А именно защо реалността на този Европейски съюз е толкова различна от това, което са си представили бащите основатели. Това е основният въпрос. Какво се случва с нас? Господин министр-председател, идеята за Европа на нациите беше в началото. Но безотговорните действия на политиците я унищожиха. Някакси по пътя загубихме и Обединеното кралство – и това трябва да е последното предупреждение пред тези, които се опитват да променят същината на Европа. Не може да има глобална Европа, така както не може да има глобална Литва или глобална Словакия. Словакия, представена днес от господин Пелегрини, председателства Вишеградската четворка по настоящем – и предлага много по-съвременно виждане за Европа от това на противниците на идеята. Всъщност, ние виждаме, че за капиталистите и гражданите са само една трудова сила и нищо повече. Господин министър-председател, господин министър, ам, господин председател, аз ще си остана гражданин на моята страна, Литва. Не мога да бъда гражданин на Европейския съюз. Никой не иска да се откаже от своето гражданство. Европейският съюз загуби своята идентичност. Той вече е един много нездрав съюз, в който се опитваме да говорим за интеграция, но интеграцията не е пътят напред. Всъщност на нас ни трябва хирург, който да отстрани остатъците от глобализацията и тъй наречения мултикултурализъм. Тенденции, които се прикриват зад формулировки, свързани с пазара. Ние трябва да престанем да отправяме заплахи и лъжи. Трябва да започнем диалог. Благодаря. Колегата Граф. Благодаря, господин председател. Искам да приветствам с добре дошъл министър-председателя Пелегрини. Аз не съм непременно съгласен с неговата визия за Европа. Не принадлежа и на към същата политическа група. Проблемът с корупцията в Словакия и борбата, която води министър-председателя срещу корупцията е много важна. Аз я оценявам високо, защото тя ще определи съдбата на страната в бъдеще. Аз подкрепям и политиката на Вишеградската група, политиката по отношение на миграцията. Тази политика показва на Европейския съюз какво всъщност да прави. Европейския съюз не се справя с миграцията. Вместо да се създадат твърди, солидни граници, Европейският съюз легализира нелегалната миграция. Европейския съюз трябва да застава зад европейски ценности и в същото време приема и, и приветства мигранти, които са против тези ценни. Вишеградската група защитава истински европейските ценности. Е, тя застава зад Европа, която защитава свободите и ценностите на Европа. Поздравявам господин Пилигрини за това, че не подписа пакта за миграция. Ние знаем какво значи да човек да е да страда под тоталитарен режим. Словаците го знаят. Словаците знаят какво значи да се мълчи когато човек всъщност иска да изкаже свободно мнението си и не може да го направи. Такава тоталитарна идеология никога не бива повече да се възцарява в Европа. За това трябва да се борим против ислямизацията на нашите страни. Това е религия, която се опитва да се наложи. Това е всъщност тоталитарна идеология. Тя е в разрез с европейските ценности, свободи и човешки права. И още нещо искам да добавя. Говорихме за фалшиви новини днес. Господин Пелегрини засегна също темата. Става дума за свободното изразяване. Това е основна ценност в нашата демокрация. И когато говорим непрекъснато за фалшивите новини, когато говорим, че трябва да се борим срещу тях и в същото време, когато казваме самите ние, че трябва да дефинираме какво са фалшивите новини, това също е, носи нюанса на диктаторски начин на мислене. Господин Пелигрини, това не бива да бъде подкрепяне, подкрепяно. Комисията би трябва да се поучи от Словакия, за да се пребори сред корупцията в собствените си редици. Тук имам предвид случая Зелмайер или пък случаите с банки в държави членки, е, като Литва, например, или е, финансови потоци към Африка. И така, за миграцията отново трябва да затворим границите и да върнем всички мигранти. Иденти... Идентичността на държавите членки трябва да бъде укрепена. Това е на последно място. Господин Уяздовски. Panie przewodniczący, е, е, szanowni państwo, chcę bardzo serdecznie. Господин председател, Уважаеми колеги, e, Искам да благодаря на господин министър-председателят за неговата реч. Благодаря за изказаните намерения за разкриване на убийството на словашкия журналист и неговата партньорка. Три момента искам да коментирам от вашата реч – вие говорихте, че трябва да преодолеем разделението на Европа на източна и западна. Много от проблемите, с които трябва да се пребори в момента Европа, идват не толкова от настоящето, колкото от тези минали разделения. После, по-широко регионално сътрудничество. Вие споменахте е, вашия политик, господин Ходжа, и то съвсем не е случайно. А освен това, протекционизма, факта, че по-богатите страни могат да затворят пазарите си, и въпросът е какво ще струва протекционизма за развитието на Европа. Това е много важен въпрос – и се надявам да бъде решен. Благодаря, господин Пелегрини. Okay, Ďakujem veľmi пекне. Благодаря ви. Уважаеми колеги, бих искал да направя някои коментари по споменатите от вас теми. На първо място да ви благодаря най-сърдечно за изразената подкрепа към Словакия. Благодаря също така и за високата оценка на словашкия напредък. Той се дължи на нашите огромни усилия. Бих искал да уверя всички вас, че словашкото правителство в никакъв случай няма да промени своята ориентация, която е проевропейска и про-НАТО. Въпреки, че ние имаме правителствена коалиция, в която могат да се чуят различни мнения, мога да ви гарантирам, че правителството като цяло носи отговорността за външната политика на нашата страна. Ние ще продължим да изпълняваме това, което заявих. Словакия е част от Европейския съюз, няма друга альтернатива. Словакия също така разбира много добре, че в областта на отбраната и сигурността няма как да се защити сама, така че ние запазваме своя ангажимент и с НАТО. Благодарение на отличните економически резултати, споменати от чешкия колега, ние сме доволни, но се опитваме и да въвеждаме законодателство, за да повишим жизнения стандарт на хората. Опитахме се да използваме определени ресурси и все пак да запазим нивото от 2% финансиране на нашето участие в НАТО. Трябва да кажа, че това не го правят дори и големите държави членки понякога. Виждаме, че не се работи достатъчно и по военните съоръжения. Холандският депутат ме попита на чия страна ще застана. Мога да ви уверя, че ще бъда на правилната страна винаги на страната на тези, които защитават идеите, изразени в уводната ми реч. Много от вас е, споменаха е, убийството на журналист в нашата страна. Словакия е на 17-то място, доколкото си спомням, по о, свобода на словото. Так си вие представите колко е с них, а крат много е ста... Нали си представяте тази е, класация. Дори старите демокрации са на по-задния места в сравнение с е, Словакия. Подчертавам това, защото това обикновено не се знае. Много съжалявам за тази трагедия и мога да ви уверя, че ще направим всичко, което е по силите ни, за да може е, това по никакъв начин да не се толерира в Словакия. Ще направим всичко, което е по силите ни, за да не се повтори това престъпление. Колега, не смятам. Е, да коментирам оставката на министър-председателя и на министрите. Няма да коментирам дали това е правилно. Оставката на министър-председателя беше голям политически жест, най-големия, който може да направи един политик. Уверявам ви, че ще направим всичко, което е по силите ни, за да накажем виновните – да накажем извършителите на убийството и онези, които стоят за тях. Повечето от тях вече са задържани и се надявам а, а, това да не се повтори в Европа. За а, корупцията и злоупотребата а, с евросредства. Мога да кажа, че Словакия взима различни мерки и онова, което беше възможно в Словакия през 2015-2016 година, днес през 2019 вече не е възможно. Извършихме разследвания, взехме мерки. Аз Приветствам конструктивните препоръки на комисията, която идва в Словакия. Това е възможност да обменим мнения, да информираме какво сме направили и да видим къде още има място за действие. Словакия е демокрация с парламентарна система. Властта е в ръцете на парламента, правителството е коалиционно. Ние сме страната с най-нисък процент е, грешки е, в областта на финансирането за селско стопанство. Със сигурност е, има някоя друга грешка, но това не означава, че системата като цяло не работи. И за това ви моля, когато говорите за Словакия, да не говорите общо и да не и да не осъждате цялата държава заради дребни проблеми в определени сектори. Защото за това, че има някакъв конкретен проблем във вашата държава, няма да държа отговорна държавата във всички области. Мисля, че това не е справедливо. Да, наистина трябва да спрем да се делим на изток и запад, на малки и големи, на север и юг. Трябва да престанем да говорим за бедни и богати. Много се радвам, че колегата, който се изказа първи, в края на изказването си каза – че се надява по време на изборите да бъдат взети предвид и желанията, желанията и на малки и на големи, да, да бъдат чути и малки и големи. Защото това е разнообразието, което стои в основата на Европейския съюз. И в заключение, още нещо – Всички вие казахте, че след думите трябва да последват дела. Напълно съм съгласен с вас. Защото докато европейските граждани не почувстват, че не само говорим за техните проблеми, но и ги решаваме, че не се занимаваме с псевдотеми, от които гражданите не се интересуват, а се занимаваме с това, което ги вълнува тогава ще получим широката подкрепа на европейските граждани. И още нещо. Европейските граждани трябва първо да могат да имат доверие в Европейския съюз. Те трябва да могат да разчитат на съюза да разчитат на Съюза за своята сигурност, за своето благосъстояние и демокрацията. Едва тогава трябва а, да говорим за себе си. На първо място е доверието на гражданите в Съюза. И едва след като получим това доверие, едва след като гражданите могат да разчитат на комисията, парламента и съвета, тогава може да говорим за това дали света може да разчита на нас. Първо трябва да разчистим собствения си дом. Министър. Благодаря ви, господин министър-председател. Сега преминаваме към спонтанните изказвания. Трябва да приключим в 12.15. Господин Ранжели има думата. <coughs> Благодаря ви много, господин министър-председател, за направеното от вас изказване. Позволете ми най-напред да споделя безпокойството ни с състоянието на върховенството на закона и корупцията в Словакия. Ако това, което казахте за убийството на господин Ян Кучен. Неговата годеница е вярно. Тогава страната чрез вашата партия трябва да заклейми това състояние на нещата, както и е случаите в Малта и Румъния но вашата страна няма да бъде страна с истински европейски ценности. Ако има и капка съмнение, че върховенството на закона не действа и най-вече в резултат от действията на Социалистическата партия. Госпожа Винтер. Господин председател, господин премьер, Окоръжаващо е, че словашкото правителство ще работи за единството на Европейския съюз. Благодаря ви за това, което казахте. Вие казахте, господин премьер, че трябва да преодолеем разделението в Европейския съюз. И това не е само разделение на изток и запад. Като депутат от Германия, от провинция, която в миналото беше част от Социалистическата Германска Демократична република. Ще ви кажа, че 30 години след мирната революция, последиците от нашето минало още се чувстват трябва да отдадем дължимото, да отдадем признание на държавите, които изминаха забележителен път след падането на стената. Тези различия не могат да бъдат преодолени само с мерки за сближаване, а за това е необходимо и признанието на останалите държави. Тези мостове трябва да бъдат изградени. Вие а, споменахте а, работата на Вишеградската група, на а, работата на Германия и Франция и за това, че те трябва да работят проевропейски. Апелирам към вас а, да работите за гражданите с държавите от Вишеградската четворка, които са проевропейски настроени и да противодействате е, на това, което се говори против Европейския съюз. Благодаря. Моля, спазвайте времето. Е, колегата Енкел. Благодаря. Вие представихте своята визия за един привлекателен Европейския съюз. Искам да ви кажа, че ако днес Тереза Мей успее да прокара своето споразумение през британския парламент, е, няма да имаме привлекателен Европейски съюз. Великобритания винаги е била застъпник на конкуренцията, сега вървим към хармонизация. Великобритания винаги е пледирала за поемане на отговорност, що се отнася до дълговете на една страна, сега отиваме към социализация. И Великобритания винаги е била за субсидиарност, сега вървим към централизация. Последната ми надежда за привлекателността на ЕС е британския парламент днес да отхвърли сделката и да отвори пътя съответно към втория референдум, който да доведе до оставането на Великобритания в Съюза. Благодаря. Господин Язък. Оноревле Франц. Уважаеми господин министър-председател, Искам да говоря за гражданите от ромски и сински происход в Словакия. За здравеопазването, например, в едно село, в което живеят около 300 словаци и много роми, които изпомпват водата на ръка от един кладенец. През а, а, последните 12 месеца а, ромите бяха обект на антицигански а, а, провокации. Е, тъжно е, е и че след това следва и физическо насилие. От това насилие пострадал всеки девети рома в Словакия. Броят на безработните се увеличава. Ромските е, деца, които не ходят на училище, е, се е увеличил. Посетих една ромска гимназия в, Кошице. 90% процента а, ромски деца се учеха там. Какви мерки предлагате, господин премьера, за ефективна борба с традиционния антициганизъм? Как ще противодействате на експлоатацията и дискриминацията на ромските граждани в Словакия? Господин Пападимолис. Кирия Профибургия, калош орисате. Благодаря ви, господин министър-председател. Вие сте от партия, която принадлежи към социалистическото семейство. Вие поставихте важни въпроси, свързани с кохезионната политика и че трябва да се подкрепи социалния стълб. Бихте ли пояснили нещо? Относно проблема с бежанците, вие не споменахте този проблем. Вие следвате политика, която е близка до тази на господин Орбан, дори може би еднаква с тази на господин Орбан. Дори партията на е НП, към която принадлежи Орбан, заплашва да го изключи като член на, на Вишеградската четворка. Ще се обърнете ли към Комисията и Европейския парламент, за да може промяната в политиката на обежаща и иммиграция да доведе до справедливо разпределение на тежестта, това да се превърне в реалност, ще блокирате ли създаването на тази обща политика в областта на иммиграцията? Време е всичко това да се превърне в действия, да се намери решение за беженците. Господин Флин, благодаря. Господин Пелегрини, Днешният дебат е посветен на бъдещето на Европа, но голата истина е, че ЕС ще има бъдеще, ако се научи да уважава желанията на своите народи. Желанията, които са свързани и с суверенитет. В моята страна това желание се демонстрира чрез вота за Брексит. Аз съм от Питър Бру и повече от 60% там гласуваха за напускане. До вчера Европейския съюз се преструваше, че уважава резултата от референдума. С нощи обаче Юнкер предупреди британците, че ако не приемат последното споразумение, може и да няма Брексит изобщо. А британският премьер седеше близо до него като едно вярно кученце и призоваваше британския народ да чуе Юнкер. Каква арогантност! Мисля, че вместо да ни давате за пример с цел да сплашите другите, трябва да правите нещо друго. ЕС иска да обслужи Тереза Мей, но британския народ никога няма да се почини на тези имперски амбиции. Господин Кукан. Кне, пан председа. Сречне витаме, пан. Господин министр-председател, добре дошъл много се радвам, че говорите с нас за бъдещето на Европейския съюз. Бъдещето на Европейския съюз, според мен, е тук и сега. Ние всички съставляваме бъдещето и носим отговорност за него. Вие много ясно ам, обяснихте как виждате мястото на Словакия в Европейския съюз. Бяхте пределно ясен. Но въпреки това искам да апелирам към вас да не забравяте никога отговорността за европейската демокрация, солидарността и за европейската сигурност. Искаме се да може да се изправите срещу онези, които разпространяват фалшиви новини в Европейския съюз и играят опасна игра с доверието на словашките граждани към Европейския съюз. Желая ви успех в по-нататъчната работа. Теж вас витам на поле Европейския парламент. Добре, господин правило са това и в том, че сме тлачили на витворение международного вишетровацијал тиму, а видеть... Ние настояваме за създаването на международен разследващ екип за разследване на убийството на Ян Кучек на случаи с данъчни измами. Ясно е, че само европейско сътрудничество може да доведе до прекратяване на подобни случаи на големи измами включително със средства по ОСП, което е от обща компетентност. Повечето от подкрепата обаче отива не към малките фермери в Словакия, към големите агропредприятия. За това има налагане на тавани, но най-вече се нуждаем от аудитиране на начина по който се изразходват европейските средства, защото Европейската агенция, която разпределя средствата, не знае кой получава тези пари и какво прави с тях. Това е необходимо не само да се подобри и състоянието на дребните ферми, но и аудитирането на този сектор. Благодаря. Госпожа Грапини има думата. Благодаря, господин председател, уважаеми господин премиер. Поздравления за словото ви, поздравления за визията ви за ЕС. Вие сте 18-я премиер, който представя своята визия. Аз съм румънка и много се радвам, че Словакия, която не е толкова далеч от Румъния, има такъв лидер. Казахте, че имаме нужда от една привлекателна, обединена, просперираща, безопасна Европа. Аз ви подкрепям. Един въпрос обаче. Говорихте за Кохезионния фонд. Смятате ли, господин премьер, че Кохезионния фонд трябва да е обвързан с функционирането на върховенството на закона? Има ли подобни разпоредби в договорите? И втория въпрос. Смятате ли, че честност спрямо българите и румънците между другото имаме резолюция, прията от парламента за Шенген. Нашата позиция е ясна още от 2018 година. Та, честно ли е спрямо българите и румънците да се прилага механизма за сътрудничество и проверка спрямо тези две страни? Какво смятате вие? Как да обясним с оглед на приближаващите избори за Европейски парламент, че имаме такива проблеми? Благодаря. Отговорете сега, господин Пелегрини. dovoľte mi aby som zareagoval na niekoľko z tých. позволете ми накратко да отговоря на някои от вашите въпроси. Нямам време да отговоря на всички. Първо, за субсидиите в селското стопанство. Напълно съм съгласен с това, което каза господин Шеф, Штефанец за контрола на тези средства. Разбира се, че е важно да няма измами, но искам да ви задам един въпрос. Що за система а, е тази, която а, разпределя средствата от Брюксел регламент по земите, които се обработват, има ли значение дали някой редовно обработва своята земя или еднократно го е направил? Няма възможност да се е, спрат средствата на фермерите, които не отглеждат нищо. Това не е добре нито за Словакия, нито за Европейския съюз. Това не е система, която подкрепя селското стопанство. Тази система стимулира борбата за, за субсидии. Човек, който два пъти е стъпвал на своето поле, получава финансиране. Не бива да се подкрепят тези хора, които два пъти годишно косят а, своята земя. Нека те да не получават средства от Европейския съюз. Сега към госпожа Грапини. Словакия винаги е подкрепила това, че ако всяка държава а, изпълнява изискванията, например за Шенген, а, трябва да получи това, което и се полага. С Румъния и България се играе политическа игра. Време е да се каже пределно ясно кога България и Румъния ще се присъединят към шенгенското пространство. Знам защо се колебаем, но Европейския съюз трябва да се отнася справедливо и към държавите от Западните Балкани. Не може непрекъснато да искаме от тях да провеждат някакви реформи. Тези държави е, в общия случай трябва да провеждат болезнени реформи. До кога ще го правят, ако не виждат светлина в дъното на тунела? Ние не сме в състояние да им дадем отговор. Това, е, това са ситуациите, в които Европейския съюз прави грешки. Това исках да кажа. Благодаря ви. Господин Юрек. E, Благодаря, господин председател. Добре дошъл, господин министър-председател, дами и господа. За да оцелее, за да просперира, Европейският съюз трябва да бъде общност. Затова единството е толкова важно, но е необходимо също да уважаваме собствения ни опит и характеристиките на по-малките държави, да бъдем общност на нации, на национални култури. И аз искам да поздравя Словакия за успеха, който постига в борбата срещу джендър нормите по Истанбулската конвенция. България също отстоява твърдо позицията си, но все още една трета са независими като мнение по този въпрос. Бъдещето на семействата ни е важно изобщо за оцеляването на Европа. Приемането на държавите, които искат да отстояват правата на семейството, се борят за оцеляването на нациите. Благодаря. Господин Щетина има думата. Благодаря, господин председател. Господин премьер, говорихте за бъдещето на Европа. Какво смятате вие за политиките на господин Орбан? Какво смятате за ценностите, на които се основава Европейския съюз и как политиките на Орбан се свързват с тези ценности? Говорихте за Вишеградската четворка за борбата срещу национализма. Национализма на Орбан не е ли опасен, не е ли заплаха и за Словакия? Благодаря. Госпожа Шойдрова. И за отделени слова. Пане премиере, витайте в Европейском парламенту. Благодаря. Господин премиер, добре дошли в Европейския парламент. Много се радвам, че изложихте пред нас вашето виждане за бъдещето на Европейския съюз. Сигурен съм, че към вас ще бъдат отправени критики във връзка с разследването на Янко Чак и неговата партньорка. И за това, че отговорниците не са изправени на, на съд, ние разглеждаме този случай не като приключен, защото свободата на словото, свободата на пресата са сред основните ценности. Словакия трябва да знае, че нейният дом е тук и в еврозоната и никой не се кани да промени това. Скептицизма и критиката към Европейския съюз не са типични за Словакия, за разлика от други държави. Благодаря. Госпожа Смолкова има думата. Благодаря ви, господин председател. Добре е дошъл, господин министър-председател, тук в е, Страсбург в Европейския парламент. Вие ясно изразихте своята визия за бъдещето на Европейския съюз. Аз поделям тази визия. Може да имаме успешна е, Европа, ако всички работим заедно за тази цел. Има Имам два въпроса към вас. Как можем да се обединим, ако имаме проект като Северен поток? Това, което правят някои от държавните правителствени глави в съвета, е вредно за други. Освен това, при разпределенето на седалищата на европейските агенции се забелязва неравноправено. Сега е, има проекти за нова такава агенция. Интересно е какъв ще е резултата. Господин Танък. Господин премьер, тази вечер е важният вод за Брексит в британския парламент. Аз не подкрепям сделката на Тереза Мей, тъй като за съжаление, благодарение на тази сделка Великобритания ще напусне единния пазар и митническия съюз. Няма как да има в такъв случай безпроблемна търговия. Подкрепям обаче един аспект от това споразумение Великобритания да остане тясно свързана с политиката на вътрешна и външна сигурност на ЕСА. Що се отнася до вътрешната сигурност, ако няма споразумение за излизане, ще има големи проблеми и Великобритания няма да има достъп до базите данни ЕКРИС или базата данни на ШИС. Всичко това е много важно и за участието на Великобритания в ОВППС и ОПСО, след като тя излезе от Съюза. Великобритания е член на съвета за сигурност на ОНЕ и е ядрена сила. Господин премьер, как смятате, че след Брексит Великобритания би могла да остане по-тясно свързана с отбранителните структури на ЕС и ПЕСКО, която споменахте в частност? Благодаря. Господин Здроевски. Шановни панство, на Господин премьер, уважаеми госпожи и господа, много премиери съм слушал в тази зала, които говорят за бъдещето на Европа. И в техните речи не съм намирал а, никакви противоречия. Тук обаче беше ви, а, различно. Има обаче голяма разлика между това, което се говори тук и това, което се случва а, в държавите. За мен обаче е важно следното. Днес чухме много ясно заведено намерение за намаляване на тези различия. Всичко, което не отговаря на европейските ценности, трябва да бъде намалено и премахнато. Как Вишеградската група работи за задълбочаване ролята на европейските органи? Господин Петерле, вие споменахте 1989 година. Тогава бяхме свидетели на една разделена Европа, но ние дори и днес Европейският съюз не е сплотен. Господин Юнкер ви призова да